Dear colleagues, ladies and gentlemen, point Скъпи колеги, пристъпваме към 13 точка от дневния ред. Енергийна ефективност, етикетиране на енергийната ефективност, обмен на мнения. Наш докладчик е господин Дарио Тамбурано, представител на, е ЕФ, на ФДД Комисията предлага регламент за етикетиране на енергийната ефективност на 15 юли 2015 година, като част от летния пакет на Европейската комисия. Искам да кажа, е, че ние предвиждаме един час за тази размяна на мнения. Нека незабавно да започнем е, с изказване на нашия колега Дарио Тамбурано. Пет минути, ако нямате нищо против, колега, имате думата. Благодаря на колегите, благодаря ви на това, че присъствате на първата размяна на мнения. Етикетирането на е, продуктите, които е, употребяват е, енергия е много важен, защото комисията реши да постави гражданина в центъра на системата. Но нека да не забравяме е, системата от потребности и разпределение. Енергийната ефективност е много важна е, за енергийния преход, като окончателната цел, която никога не бива да забравяме, е да е, насърчим намаление на потреблението на енергия. Аз е, бих искал заедно с вас да разработя един солиден доклад, възоснова на който да проведем възможно най-качествени преговори с съвета. В крайна сметка Европейския съюз да бъде на ниво. Парламентът не трябва да се страхува от това да бъде амбициозен, Сигурен съм, че опита на колегите ще бъде полезен. Е, е, е, намаляване на потреблението на енергия може да се постигне чрез действието на гражданите. Съгласен съм с значителна част от предложението на Европейската комисия. Съгласен съм обаче и с съвета. Така че трябва да видим каква работа ще свърши нашата комисия. В първоначалния текст, е, който ние подобряваме, комисията говори, че етикетирането може да бъде засилено, за да се постигнат целите 2020-2030 година. Има няколко точки, по които искам да чуя вашето мнение. Първо, радвам се, че говорим за регламент, а не за директива. Това е, предполага по-голяма правна сигурност и по-малка възможност възможност за разнобой при тълкуването. На второ място, е, е, потребителят трябва да гласува доверие на тези продукти. Ние трябва да възстановим това доверие на всяка цена, защото днес е, неспазването на стандартите създава много сериозни проблеми. Според някои данни то е, се равнява на 1000 мегавата годишно. Има много големи разлики е, в областта на етикетирането. Системата трябва да се промени въз основа на сътрудничество е, и има полезни идеи, които вече се прилагат в някои страни, така че ние трябва да осигурим наблюдение като можем да изходим от базата данни, която предлага Европейската комисия. Комисията е права, когато иска да е, осъществи хармония между някои теми, трябва да имаме предвид и как се пренася енергията. В електронната търговия понякога не винаги се спазват стандартите за етикетиране. Трябва да се намали разликата между търговията онлайн и офлайн. На четвърто място, система за регистрация която да бъде централизирана, централизирана система е, за регистрация на продуктите. Системата, която се предлага от базата данни, трябва да се засили. Съдържанието и трябва да бъде на разположение на гражданите, е, трябва да има по-добро наблюдение, по-добър анализ и прочие. Да не забравяме и информацията, обучението и подкрепата на потребителите в полза на кръговата економика. Мисля, че етикетирането е, е много важно, за да може да се засили ефективността на системата като цяло. Първо е, трябва да се сложи ред в системата за етикетиране. Ние разполагаме 76 етикета в 9 различни мащаба, докато сега е, всички продукти е, трябва е, да имат като отправна точка системата АГ трябва механизма да бъде унифициран, за да не възникват спорове. Трябва да имаме предвид и натрупания опит до сега във връзка с делегираните актове искам да имаме предвид опита на трупан между 2010 и 2015 година. Сега вече можем да регламентираме различните модели и да оптимизираме делегираните актове по силата на единна структура. По този начин ще спазваме в по-голяма степен разпоредбите на регламента и в духа на по-добро регламентиране. На седмо място всички системи, макар и променени, трябва да бъдат съпроводени с информационни кампании и с възпитателна дейност. Поне част от кампанията трябва да бъде координирана от Европейската комисия. И е, преди да приключа, искам да споделя че е жалко, че не работим успоредно и върху директивата екодизайн. Благодаря на всички. Сега очаквам мнението на колегите. Председателя, благодаря колега за вашето изказване като докладчик. Сега, в списъка виждаме имената на докладчите в сянка. Господин Херберт Ройл от Народната партия. Das Label ist Geschichte. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, Ами, системата с етикетите за енергийна ефективност работи доста добре. И се питам, защо се опитваме да я променяме в такъв случай? Европейската комисия излезе с предложение за някои от продуктите, като ходилниците и а, машини, например, те са в най-високата енергийна категория. Но за останалите уреди системата за сега ще работи добре. Така че въпросът ми е, дали не може да подходим малко по-различно, т.е. да предвидим промяна за тези конкретни електроуреди с делегирани актори, вместо да започваме всичко отново от нулата. А между другото, това не е, споразумение с комисията, която твърди, че ще вземе, ще вземе само с проблемите а тяхме да започне от начало, което според мен е логично. Комисията предлага също така да се запазят в грощо поле на текста с които се продават втора употреба. Но а, не искаме да се сложат етикети за енергийна ефективност а, включително и на продукти, които се продават по битаците, например. Това ли очаквате? Това ми се струва много странна идея. Освен това, би трябвало да се сложат а, такива етикети на ескалаторите, например. вие познавате ли някой крайен потребител, който да си купува ескалатори? Също така Европейската комисия иска да премахне етикетирането системата за етикиране плюс плюс и да приложи системата от буква А до буква Г. Това е една система, която има и предимства, но според мен има и недостатъци. ние искаме регламент, който да може да се прилага лесно на практика. А, отново се връщам на въпроса за а, промяната на категориите. Ами ще трябва отначало да започнем всичко да изпитваме. По, да, търговците на древно ще трябва да, промен, да променят всички етикети. Аз смятам, че винаги трябва да се стремим да ограничаваме допълнителните разходи, доколкото това е възможно. Смятате ли изобщо, че е практично да се сменят всички етикети в рамките на два дни, т.е. трябва да затворим всички магазини за два дни, така ли? Ами, да вземем предвид а, а, кошките за лампите, например. Представите си колко милиона кружки се продават в момента. Представете ако трябва да сме с етикетите на всички тези продукти. Това е абсолютно налудничева идея, която няма никаква връзка с реалността. И относно последната категория, която става свободна, Ами, струва ми се, че може да постигнем очакваните резултати само ако те нареченото преобразуване на скалата е лесно приложимо и не е свързано с допълнителни разходи. А относно надзора на пазара, ами целта е по-голям брой електроуреди да бъдат а, тествани и да бъдат контролирани. А, физическият контрол създава работни места, а не предоставянето на информация от страна на производителите. Но колко струва поддръжката на такава база данни? Кой ще се занимава с гарантирането на сигурността на тези данни? Защото това са ценни от такава гледна точка данни. Комисията си представя, че разрешава един проблем, но разрешавайки го създава още 5-6 проблема, което не ми се струва доста съмнителен подход. Много скептично съм настроен към това предложение. Не смятам, че това предложение се вписва в логиката на Европейската комисия, а именно опростяване на законодателството и по-висока защита на околната среда. Благодаря ви, близо дам думата на комисия, на колегата от социалистите и демократите. Бих искал да ви припомня, че в 18.30 часа започват нашият прием за коледа. Тук на същия етаж, а не в коридора, по причини свързани с сигурността. Не можем да този път ще трябва да сме в ресторанта, който е в началото на коридора, близо до ескалаторите. Съвсем близо до ескалаторите. Така че започва приемат в 18.30 тук в ресторанта на същия етаж. Съжалявам, че ви прекъснах, но следва, че тази информация наистина беше много важна. Госпожа Вернер. Уважаеми колеги, при това досие става дума за много важен законодателен акт, в който има много заинтересовани страни, производители, търговци и също така органите за пазарен надзор. За мен е съвсем ясно, че потребителите и изобщо потребителската защита трябва да бъде в центъра. Смятам, че трябва етикетирането на енергийната ефективност да се развие повече, така че от един поглед да става ясно за какво става дума. Мисля, че предложението на комисията е много добро, много амбициозно и тук искам да благодаря много сърдечно господин Хотсен за доброто сътрудничество. На някои места предложението на комисията обаче е твърде общо формулирано и дава възможност за много широко тълкуване. От много важно значение за мен е връзката с етикетирането на консумацията на енергия. Тук не трябва да има пропуски в закона и трябва да насочим най-вече вниманието си върху аферата с Volkswagen, случая с Volkswagen. Органите за пазарен надзор обаче са различни в различните държави членки, що се отнася до тяхното обезпечаване с финансови средства, поради което в някои държави членки се провеждат формални тестове, обаче не трябва да заменят физическите тестове на продуктите. Член 7, етикетите и преобразуването на скалата, тук трябва ясно да се посочи кога различните групи продукти е, получават нови етикети съгласно е, изискването на този регламент и също какво става с групите продукти, които са въведени с делегирани актове. Това също трябва да се уреди наново в член 8, база данни за продуктите. Този член също е твърде кратък. Тук трябва да истина да поставим правилно стрелките, за да може публичната част да бъде възможно най- е, достъпна за потребителите, а не достъпната част, т.е. предназначената за органите за пазарен надзор, е, трябва да има много висока степен на защита на данните. Член 12 делегирани актове. От името на моята политическа група аз ще работя в е, насока за едно доста пълно рамково споразумение, рамков регламент, защото иначе чрез делегирани актове ще трябва да попълваме празнотите. И мога да кажа, уважаеми колеги, виждате е, това, което казаха и другите колеги преди мен и предстои ни много работа. Радвам се на сътрудничеството с е, докладчиците, с докладчиците в Сянка и смятам, че ще успеем наистина етикетирането на енергийната ефективност да се превърне в успех. В центъра на предложението на комисията се поставя енергийната ефективност, технологичния напредък на Европейския съюз в тази сфера, е, стимули за предприятията да инвестират в енергийната ефективност и също за най-добрите от тях чрез иновации да се, да се осигурят по-добра позиция в конкуренцията и също така да се намали нашето енергопотребление, което естествено финансово облегчава домакинствата и потребителите и е, публичните бюджети. Благодаря. On behalf of ECR. господин Фокс. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря на докладчика господин Тамбурано за неговият принос. С, с нетърпение очаквам нататъчната ни работа с него и данъците и останалите е, докладчи в сянка. Според мен етикетирането на енергийната ефикасност е смислен начин да се влияе на, потребление, на поведението на потребителите, но за постигане тази цел е нужда от една много ясна и лесно разбираема система. Нуждаем се от една система, която да намалява енерген... потреблението на енергия, намалява мисто въглеродните оксид, но спесява и средства за потребителите. Имаме също така на система, като да е прагматична за производителите и тук съгласна с казаното господин Ройл. Не искаме система, която да е допълнително бреме и да увеличава производствените разходи за производителите. Така че внимателно ще разгледам предложението на господин Тамбурано и моята група ще оцени неговото предложение. Трябва също така да избягваме възможности за объркване на потребителите. И да се отнемаме нужда от достатъчно период от време, в който системата за етикетиране с А+, А++ и А3+, да, да, да, да влезе в сила, защото колкото по-дълго време има две системи, които са в сила, толкова по-объркани ще бъдат а, а, потребителите. Подкрепям предложението в точка 7 от общата позиция на съвет. 8 години е прекалено дълъг период, предлагам той да бъде съкратен. Вашия подход на съвет също така специфично се определя употребата на актове за изпълнение а не интегрирани актове, както предлага Европейската комисия. Според мен също в този случай актове за изпълнение са по-уместни, защото дава възможност държавите членки да използват собствената си техническа експертиза и намалява възможността да се политизира едно решение, което би следвало да бъде от техническо естество. Света също така приветства специфични текстове за устройствата за намаляване на изм... и е, измервателно калибриращите устройства. Всички си мислим, разбира се, случаи за автомобилната индустрия, но сигурно това може да се, при, да се е, приложи и за други отрасли. И така в заключение, господин председател, искаме една проста система за етикетиране, която да се основава на доказателства, която наистина да повлияе на поведението на потребителите. С нетърпение очакваме по-нататъчната ни работа с която ще докладчета сянка да постигнем тази цел. Благодаря ви. Много ви благодаря, казва председателят. Колегата Депакер от Ауди има думата. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика за това, че сподели кредната си точка по това досие. Радваме се, радвам се и на днешното разискване, което постави основните гледни точки, които когато ще чуем нееднократно в по-нататъчните разисквания. Когато обаче това не бива да забравяме три основни въпроса. Първо, етикетирането трябва да бъде много ясно за потребителите. На второ място, трябва да намалим, доколкото е възможно, бремето за производителите, включително и административното бреме, но трябва също така да гарантираме, че органите за наблюдение на пазара имат възможност ефективно да контролират продуктите, пуснати на пазара. Това са основни аспекти на това предложение, като, разбира се, само себе си се подразбира, че основната цел на това предложение е да насърчим потребителите да купуват по ниско е, е, електроледи с по низко енергопотребление. На първо място етикетирането има за цел да позволи на потребителите да направят по-добър избор. Тоест това трябва да бъде много ясен и лесно разбираем етикет. И ако постигнем тази цел, има по-голяма възможност потребителите да изберат продуктите с висока енергийна ефективност, защото той ще бъде в дългосрочен план по-ефтин и с по-дълъг период на живот. И потребителите си дават сметка за тази характеристика. Също така трябва да бъде ясна разликата между различните продукти. И тук ми се струва, че предложението предлага нещо много важно и смятам, че с новата система тази възможността за сравнение става по-ясна. Трябва също така си дадем сметка при преобразуването на скалата, че за някои продукти имаме нужда от по-дълъг преходен период, за да се постигне необходимата енергийна ефективност. На това място относно времето за доставчиците и а, търговските посредници, смятам, че тук трябва да се опрости предложението и да се гарантира, че има а, изпълнение на пазара. Т.е. трябва да гарантираме, че потребителите доверяват на нашата система. Следващият въпрос е колко време може да предоставим на индустрията да сменят всички етикети с нови. Ами, трябва да предвидим някакъв срок, който да е достижим за доставчиците и търговските посредници. И а, на трето място, необходимо е да има доверие в етикетите съда трябва да се гарантира възможността за надзор на контрола. Европейската комисия дава възможно, предлага създаването на една изчерпателна база данна с, с всички данни за продуктите. Въпросът е обаче от какви данни точно се нуждаят да органи за контрол на пазара, за да гарантират, че данните, които се предоставят, отговарят на истината, че не се използват измерателно колокиращи устройства, например. В момента в настоящата система органите за надзор на пазара могат да искат допълнителна информация от производителите. Това е мярка, която трябва да се запази, дори да се е, засили. Колкото разбирам, е, застават на базата данни ще се прехвърлят 3,5 3,5 е, милиона евро от програмата Хоризонт 2020. Не разбирам защо имам нужда от тези средства. Струва се, че тази база данни не е нищо ново и може да се приложи вече съществуващи платформи. Трябва също така да се стремим към запазване на целостта на пазара. Продължаваме да водим преговори с, заинтересованите страни. Това са само предварителните ми коментари. С нетърпение очаквам по-точната ни работа за докладчика и докладците в сянка. Госпожа Ривази има думата от зелените. Шар колеги, благодаря, господин председател. Скъпи колеги, най-напред бих искала да благодаря на Европейската комисия за това предложение за регламент. Не всеки ден еколозите и лично аз правим това. Наблягам. Благодаря ви за това, че предлагате подобен регламент. Това преразглеждане беше необходимо, трябваше да бъде и амбициозно. За мен това е добра основа за работата. Много се радвам, че директивата става регламент, защото по-последователно ще може да се прилага, ще може да се прилага и по-ефективно в европейски мащаб. Във връзка с развитието на етикетирането за енергийна ефективност, в момента потребителите са леко объркани. Защо? Защото лично аз е, признавам, че дадена пералня, ако е А+, постига най-добри резултати. Но всъщност тя може да се окаже и възможно най-отрицателна, защото сега не е А+, ами А++, А++++. Така че трябва да се търси хармонизиране, трябва да се направи всичко необходимо за това потребителя да бъде надлежно информиран. В отговор на господин Рой, 85% от потребителите в Европейския съюз имат предвид това, така че за тях това не е нещо второстепенно. Напротив, те осъзнават, че искат да закупуват апарати, които потребяват възможно най-малко електричество. Сега, върху необходимостта от хармонизиране. Това е причината, поради която зелените ще защитават съжителство между старите етикети и новите. Това съжителство да бъде възможно най-краткосрочно. Не можем да си позволим етикети, които отговарят на различни стандарти. Срока може да бъде най-много 5 години, именно за да не се обърква потребителя. Освен това, е, потребителите са свикнали с етикетите от 1 е, до АЖ. Е, тоест, трябва възможно най-бързо да се пристъпи към е, скала, която е, да не води до объркване. Трябва да имаме предвид не само енергийната ефективност на, тези, на това оборудване, но и абсолютната им ефективност. Защо да не, не бива да настояваме да имаме машини, които са все по-големи и които потребяват все повече? Това е пропуск в предложението на комисията. Тази информация трябва да бъде ясно е, разписана върху етикета, да може да се прочете веднага извън указанието за употреба. Примерно, да има потребление в рамките на една година, средностатистическо потребление. Примерно, ако купуете голям телевизионен екран, може да бъде А++, но спрямо малък екран потреблението в рамките на една година е много голямо. Т.е. трябва да се търсят решения. Колкото до базата данни, тя е много важна, но трябва да отидем още повече, е, още по-напред. Трябва ресурсите да е, се оптимизират във всяка държава членка, като се подобри координацията в Европейския съюз. Трябва да има орган, който осигурява координацията в целия Европейски съюз. Когато говорим за потребление за по цял ден, трябва да видим с какви средства разполагаме. Още повече, че може да се спести енергия. Освен това, много електроуреди така и не са включени в полето на приложение на този регламент. Те също трябва да получат своите етикети, т.е. можем да допуснем създаване на нови членове. Примерно, компютърна техника. Те потребяват все повече енергия, както компютри, така и скенери, дори и смартфон. Защо се ограничаваме само с перални и хладилници? Освен това, няма етикети върху електрическите трансформатори. Все повече граждани продължават е, да се отопляват с електрически уреди, е, електрически радиатори. Те са ефтини при закупуване, но потреблението им излиза много скъпо. Освен това, трябва да мислим за санкции на търговци, които не поставят етикети на техния штант. В много супермаркети това не е просто изключение, е правило. Тоест, непредвидени проверки трябва да се предвидят. Е, това са предложенията от името на зелените. Председателя, благодаря. Благодаря ви. От името на НГОЕ колегата Мирослав Ранслов. Thank you, Chair. Just... Е, благодаря, господин председател. Искам да кажа, че моето изказване ще бъде много кратко. Аз мисля, че е много важно, е, както госпожа Ривази каза, този документ трябва да бъде основа е, за бъдещи дискусии. Е, с подобен инструмент ние ще можем да се заемем с съществуващи в момента проблеми. Кои са те? Енергийната бедност – Това е заслуга на бившия ни колега Морган от Великобритания. Той въведе понятието енергийна бедност в европейската законодателна система. Искам да кажа, че енергийната бедност засяга определени части на Европейския съюз, като например Масив Централ във Франция, гръцки острови и други удалечени райони на Европейския съюз. Енергийната бедност е един чувствителен проблем и за нас. Ние е, трябва да гарантираме свободен достъп до енергийни ресурси, до енергийно потребление за в бъдеще. Втория проблем е, е качеството на енергията, която се предоставя. Това не е въпрос само на количество, това е въпрос и на качество на енергията, която се предоставя. Примерно, е, промишленото производство изисква стабилно и е, е, гарантирано енергоподаване. Трето. Третия аспект, на който се спря колегата Риваси, е необходимостта от пестене на енергия. С подобно етикетиране може да се доближим до целта пестене на енергия и е, то може да се окаже много важно за в бъдеще, за да се гарантира е, функционирането, дори бих казал оцеляването на системата в всички европейски страни. И накрая е, всички тези аспекти е, не могат е, могат да бъдат гарантирани само при взаимодействие между енергийните оператори и потребителите на енергия. Така че Етикетирането може да се постигне единствено ако привлечем и организации на потребители. Тоест, трябва да работим с организации на потребители, с организации на потребители на енергия. Тази работа ще бъде много важна в всички европейски страни. Системата ни за потребление на енергия е фрагментирана, неефективна, дори бих казала проблематична за бъдещето. Така че е, е, е, важен е не само отдалния потребител, важно е да се организират тези индивидуални потребители на енергия, е, да се създадат такива сдружения, и сътрудничеството с тях ще бъде от жизненно важно значение за постигането на целта. Председателя, благодаря, колега. Някой друг иска ли да вземе думата? Никой не иска да вземе думата. В такъв случай давам думата на представителя на Европейската комисия. Това е представители на Генерална дирекция енергия. Господин Кацов, имате думата. Thank you, Chair. Um, and Thank you. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на всички членове на Европейския парламент, които взеха думата. Очертава се доста интересно разискване. Радваме се, че отново ще си сътрудничим по законотворчески е, по досиета с вашата комисия. И смятам, ще бъде досиета, която наистина ни чака много работа. Много от а, направените коментари са коментари, с които ние можем да се съгласим. Съгласен е с господин Фокс и с госпожа Ривази, че 8 годишният период, предвиден, от, предвиден в компромиса в, от съвета, дава прекалено дълъг период и ни се струва, че е по-разумно да се прави по-кратък преходен период с по-голямата част от продуктите. Съгласни сме с госпожа Вернер и с господин Фокс, че трябва да се разгледа въпроса за измервателно коригиращите устройства. Това е тема, която разгледахме внимателно в Европейската комисия и си даваме сметка, че систематичната проверка и систематичната гаранция, че производителите не могат да включат подобни устройства, които да се включат в момента на тестването да променят резултатите, е възможно най-подходящият подход, за да гарантираме, че етикетите няма да бъдат подвеждащи. Съгласни сме и с господин Ройл. Ако промяната на скалата ще поиска, ще, ще доведе до сериозно бреме за производителите, това е сериозен проблем. Но по-голямата част от случаите това няма да се случи случаи, защото в голяма част от случаите потребителите знаят каква е енергийната ефективност на продукта. Остава просто да поставят тяхната постиженията на техния ритуал до съответната категория и можем да им предоставим необходимата помощ в това отношение. Съгласни сме и с господин Рамсдорф, който постави въпроса за връзките с промишлеността и гарантирането на стабилни доставки за промишлеността. Трябва преди всичко да гарантираме по-добро използване на ВИ, за да се отговори на кризите в момента, които нямат достатъчно силно електроподаване по отношение на, на домакинствата в частност. Вече се разглеждат подобни възможности за екодизайни на електроуреди. Още няколко коментара. Защо е важно този проблем да се разглежда на европейско равнище? Няколко от вас поставих този въпрос. Вярно, че когато разгледате отделно на всеки регламент, това може би се струва несъществено, но ако го съчетаете с директивата за екодизайна, се оказва, че той представлява не част от усилията за постигане на целите за намаляване на парниковите газове 2020 година, която никак не може да бъде пренебрегната. А, също така, ако оставим а, националните и регионалните власти да се занимават с този въпрос, това ще има много по- сериозно бреме за производителите, защото те ще трябва да се справят с голям брой различни е, системи за етикетиране вместо с една обща европейска. И накрая на въпроса дали е, искаме да променим изцяло към е, системата за етикиране с скалата А г. Ами на първо място, защото категорията А плюс А плюс плюс и А плюс плюс плюс вече е претоварена, а и защото потребителите по-добре разбират системата за етикетиране от А до Г вместо А плюс плюс плюс. Това е една по-лесно разбираема за тях система, затова е, избрахме този вариант. И накрая на въпроса, господин Дебакер, защо средствата са предвидени от бюджета на програмата Хоризонт 2020 година? Ами Хоризонт 2020 година всъщност съчетава две съществуващи преди 2014 година пилотни програми. Е, голямата част, разбира се, програмата за научно-развойна дейност, но втората програма, по-малката програма, е програмата, която предоставя подкрепа за техническите решения, които изграждат необходимите бази данни при изпълнението на е, този спешен регламент. Тоест, избрахме това решение, защото той гарантира е последователност. Благодаря ви. Очаквам с нетърпение по точно ни работа. Благодаря. И сега отново давам думата на докладчик господин Тамбогано. Благодаря на всички колеги за тази първоначална дискусия и за тази пръв обмен на мнения по темата. Благодаря също и на всички граждани, които ни слушат по вебстрим. Както казах, аз е, ще се запозная с е, всички писмени предложения, ще се опитам да ги взема предвид и да ги включа в е, доклада, който предлагам да представя пред комисията през януари следващата година. Аз се радвам, казах, вече на този толкова плодотворен обмен на мнения и очаквам дискусията с съвета с много радост. Много ви благодаря, колеги, за изложението и съкрещителните коментари. Бих да ви припомня, че проект доклада на докладчика ще бъде обсъден на заседанието на комисията ИТРЕ на 22 и 23 февруари 2016 година т.е. след близо 2 месеца. Гласуването в комисията ИТРЕ е предвидено за 24 май 2016 година. Това е графикът към момента. Благодаря на докладчика, благодаря и на всички колеги, които взеха участие в разискването на докладчите в Сянка. И сега преминаваме към точка 14 от дневният ни ред, мисията на комисията ИТРЕМ в Кипър. Госпожа Мартина Вернер председателстваше групата, която посети Кипър. Не бива да забравяме, че Кипър се намира в регион, където бяха открити наскоро сериозни залежи на, на изкопаеми горива, които могат да, да, да, да допринесат за енергийната независимост на Европейския съюз. Нашата делегация срещна с важни заинтересовани страни, като представители на обществените власти, НПО и представители на промишлеността. Госпожо Вернер, дами и господа, скъпи колеги, моля ви, няма проблем, че имаше шум в залата, докато аз говорех, но сега ще дам думата на госпожа Вернер. Скъпи колеги, приятели, не, не ви знам имената, но моля ви, седнете и запасите тишина. Или напуснете залата, възможно най-бързо но ви моля да запазите тишина и също така всички ви очаквам в 18.30 часа в ресторанта им за приема, иначе ще затворя вратата на залата. Госпожо Вернер, направихте да му да можах. Господин председател, Кипър е разположен в по-крайно положение, обаче това не означава, че представлява второстепенна тема. Искам да дам кратък отчет за посещението на 24 и 25 септември тази година бяхме 8 колеги преди да навляза в подробности искам да благодаря на секретарията за доброто сътрудничество и за чудесната организация. Благодаря ви, всичко беше чудесно. Искам сега да посоча някои от точките на нашето посещение. Първото посещение, което направихме, беше в Кипърския институт за изследвания. Този институт се финансира от фонд и те е, много успешно освоиха средства от Хоризонт 2020 за изследвания. 19 служители на този институт идват от 19 различни страни и ние разгледахме различни проекти, между другото проект концентру... концентрирана соларна енергия, Solar Power Project, също така изследвания на дрони, високо технологизиран център за математически изчисления. Разбира се, срещнахме се и с политически лица, имахме среща с председателя на Камерата на депутатите и също така е, членовете на Комисията по външни работи и Комисията по туризъм и търговия. Разбира се, в центъра на разговорите беше енергийното е, снабдяване и също така предвид по географското положение на Кипър. Разбира се, темата разделението на Кипър беше на приоритетно място в дневния ни ред. Тюркай, Либанон. Политическото положение на тази страна между Турция, Ливан и Израел и смятам, че в настоящата ситуация на Кипър трябва да се отдаде особено значение. Освен това, ние се срещнахме с предприятия, най-вече енергийни предприятия от газовия сектор и изслушахме обяснение на ситуацията в източната част на Средиземноморието, например газовото поле Афродита. Освен това, водихме разговори с Кипърската енергийна агенция, енергийни сдружения за възобновяеми енергии, и още една важна точка от програмата беше срещата с кипърския министр на енергетиката. Обсъдихме е, островното положение на Кипър, газовите полета, които биха могли да допринесат съществено за е, сигурността на газовите доставки в Европейския съюз, защото се създава една специална констелация. Производството на електроенергия в Кипър се базира изцяло върху петрол, няма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 Съвсем малко е и енергията от възобновяеми източници, вятър и слънце, т.е. Е, ветрена и слънчева енергия, въпреки че в Кипър има условия за това. Господин Лакротипис, министърът на енергетиката, е, даде доста сведения и ние като делегация желаем той да бъде поканен тук в комисията ИТРЕ, защото по наше мнение е много важно за бъдещото развитие да бъде поканен актуален той също в аспекта на енергийния съюз и енергийното снабдяване. Освен това, посетихме Василикос, това е една електроцентрала, която е била разрушена от експлозия, след това възстановена за рекордно време, също с помощта на Европейския съюз. В непосредствена близост се намира една опитна постановка на а, тази а, топлоцентрала на слънчева енергия, която осигурява надежно електроподаване. До тук ще спра. Е, има изготвено едно добро обобщение на нашето посещение, така че ако искате да се запознаете с детайлите за това посещение, можете да погледнете този документ. Благодаря. Thank you very much, madam, for... Много ви благодаря, госпожо Верне. Много ви благодаря за изчерпателния подробен доклад по темата. Някой иска ли да вземе думата? Господин се се очаквахте да поискате думата. Благодаря ви, господин председател. Е, номизо и Мартина ще бъда съвсем кратък, господин председател. Аз мисля, че Мартина много добре описа това посещение. Всичко е обобщено в отчета за него. Искам само да повторя това, което каза Мартина. Кипър се намира в един много чувствителен регион и мога да кажа, че този регион е голям. Кипър може да представлява мост между Европейския съюз и другите страни от този регион. Има много добри отношения с всички страни от региона и тези нови находища на земен газ разкриват нови възможности. За нови альтернативи във връзка с енергийното снабдяване на Европа, но Мартина вече посочи това в Кипър. Ние работим с много хора от региона Кипър, като държава членка на Европейския съюз, може да представлява мост е, в този регион по отношение на енергетиката, по отношение на газопроводите. Важно е, е всичко, което е посочено в отчета за посещението. Добре ще бъде да се организира изслушване тук в комисията с министра на енергетиката, за да можем да обсъдим плановете е, по отношение на земния газ с Ливан, Египет и Израел. Е, също така едно ново газово поле Афродита. Там се установява, че има газови находища, естествено, и там присъстват е, много европейски фирми, сред тях ЕНИ, така че е важно да не губим поглед от е, този регион. Много ви благодаря. Колегата Кристофова има думата. Това работи ги е Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да изкажа най-сърдечна благодарност на колегата Мартина Вернер. Освен е, и абстрахирайки се от това, което се случва в Кипър, е важно да се отиде там на място. Тя каза много важни неща за е, енергията от възобновяеми източници. Много често сме чували, че правилата и стимулите, които се предлагат за този тип енергия, не трябва да бъдат от общ характер, а да бъдат специфицирани за отделните страни. Тоест не можем да имаме същите условия в Балтийския регион и в нашия регион, що се отнася до соларната енергия. Така че трябва да се подхожда специфично към различните енергоисточници. Освен това, Кипър може да бъде мост за енергетиката мира е, в е, Европейския съюз и това е фактор, който не се използва още пълноценно. Има доклади, които ще бъдат гласувани, след това ще бъдат разглеждани на пленарна сесия и естествено трябва да се борим Кипър и целият този регион да бъдат взети предвид по отношение на енергийната сигурност. Това трябва да намери отрушение в енергийните планове на Европейския съюз. Не можем да а, ходим и да просим ние а, от Кипър или Гърция, за да бъде включен този регион в плановете. Тези теми са на лице и колегата каза вече, това са големи фирми, е, които присъстват на място, развиват дейност там и са ориентирани към печалба. Също така е, се подбират добри специалисти в тези фирми, така че трябва да се възползваме от това. И нашата комисия мисля, че трябва да играе важна роля и да покани също така министра на енергетиката. Мисля също и за плана Юнкер. Искаме да се възползваме от него тази година. Смятам, че Европейския съюз трябва да заложи стимули. Заместник председателя господин Домбровски, господин Шевкович също трябва да предложат стимули, за да може Кипър да е, бъде включен в плановете за е, енергийна инфраструктура. Тоест, ако има предимства в даден регион, те трябва да бъдат използвани. Благодаря най-сърдечно и uh, добре, че посетихте нашата страна. So, it was... Добре, изслушахме докладът за посещението на делегацията на комисията ИТРИ в Кипър. Благодаря на ръководителят на групата и на всички колеги, които взеха участие в посещение, които ни формираха за неговото потичане. Стигаме до точка 15. Посещение на делегация на комисията ИТВ в ЕНИСА, Агенция на Европейския съюз за мрежова информационна сигурност в Хераклион на 24-25 септември 2015 година. Комисията ИТВ посети агенцията ЕНИСА. Тази агенция е част, попада в правомощията на комисията ИТРЕН, съгласно приложение 6 на правилника от дейността на, за дейността на парламента. Агенцията попада в нашите правомощия. И бих искала да помоля колегата Михаил Боги, Бони като председател на делегацията да ни осведоми за това посещение. Колеги, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Най-напред е, бих искал да благодаря на колего Удо Хаймрех, изпълнителен директор на агенцията ЕНИСА, за гостоприемството. Благодаря му и за всички усилия, които положи, за да организира нашето посещение. По време на това посещение с възхищение станахме свидетели на сътрудничеството между факултета за компютърни технологии на университета в Хераклион и агенцията. Това ми се, че това сътрудничество наистина е много важно и има много положително въздействие. От една страна, върху част от дейността на агенцията ЕНИСА, от друга страна, е, има много важно значение за културното наследство и образованието на остров Клион. На трето място се се върху настоящата дейност и мандата за работа на агенцията. Съсредоточихме се върху мандата и посветен на киберсигурността, цифровата економика и сътрудничеството с Европейският парламент. Последвах демонстрации на дейността на компанията и среща с служители на агенцията. Също така разговаряхме и с част екипа, който работи в Атина и срещи с студенти от факултета по компютърни технологии на университета, които бяха наистина много вдъхновяващи чухме и някои коментари за това как могат европейски средства да се използват за по-добра подготовка на подобен вид проекти. На пето място в близко бъдеще трябва би следвало да обмислим възможността да проведем един отворен дебат за дейността на комисията е ние тук в нашата комисия, да дадем възможност на агенцията да представи своята дейност и своята роля в отрасла на киберсигурността в Европа. Агенция Агенцията ЕНИСА би следвало също така да играе ключова роля, оказвайки подкрепа на държавите членки и на частния сектор за, за прилагането на Европейската директива за защита на личните данни. Бихме искали също така да представим някои от постиженията на агенцията в областта на безопасност на болниците, на енергийният сектор. Преди няколко година ни се излезе с набор показатели и набор от препоръки и смятам, че би било много важно за комисията ИТРЕ да провери как се прилагат тези препоръки от страна на промишлеността. Важно е, важно е да се прилагат подобни решения. И на шесто място, по време на представянето на различните дейности на НИСА, бихме могли също така да покажем как може да, каква роля може да изиграе агенцията за бъдеще, защото ще се увеличават заплахите за киберсигурността. И също така трябва да обсъдим въпроса за ресурсите, които са важни за ЕНИСА и тя ще бъде пряко свързан с дебата за бюджета за 2016 година. Така че бих искал да включим тази точка в дневния ред на заседанието на комисията ИТРЕ. Най-общо представяне дейността на агенцията, подкрепа за нейната работа, включително и чрез осигуряването на по-добро финансиране за тяхната важна дейност. Благодаря ви. И аз много ви благодаря, казва председателя. Госпожа Кали, искате ли думата? Заповядайте. Um, благодаря ви. След застъпителното изказване на Майкъл, и аз бих искала да благодарим на своя ред на секретарията за отличната им работа през последни няколко месеца. По отношение на самото посещение, киберсигурността и съответно дейността на агенцията ни са от първостепенно значение за нашата парламентарна комисия и за европейските институции като цяло. Видяхме поне участие и дейността на агенцията ЕНИСА. Впечатлени бяхме от постиженията, които те ни показаха с ограничените им средства. Не може да си позволим да загубим агенция като ЕНИСА. Много е важно да преразгледаме бъдещите перспективи за тази агенция тъй като настоящият мандат на агенцията ще изтече през юни 2020 година. Смятам, че мандат със сигурност трябва да бъде продължен, дори да бъде разширен. По отношение на контролът и надзора за, за изпълнението на препоръките на нашата комисия и ИТРЕ, смятам, че е уместно да се увеличи бюджета на агенцията. след туристичните атентати в Париж Франция увеличи своят бюджет за киберсигурност. Смятам, че ние не бива да изоставаме. Трябва да гарантираме, че нашите граждани се чувстват в безопасност. Значението на дейността на тази агенция се увеличава ежедневно и ми се струва, че трябва по-добре да се възползваме от техните достижения. Трябва да вземем предвид препоръките за киберсигурност на агенцията в, всеки един етап от работата ни. И не на последно място, факта, че агенцията се намира на Стоп Хераклион не улеснява дейността и така че трябва да обмислим как можем да им помогнем. Може би ще излезем с някакви решения в тази насока. Това е от мен. Много ви благодаря. Председателят, благодаря ви, благодаря и на двама ви. На благодаря на госпожа Кайли и на господин Бони за това посещение и за това, че не съобщихте резултатите от посещението. Ще вземем предвид всичките ви коментари. и в частност предложението да покани представители на комисията на агенцията ЕНИСА на заседание на комисията ИТРЕ. Мисля, че това ще бъде възможно в началото на 2016 година, може би през април. Там се случи по-скоро по на 2016. Но добре, април е обозрима дата. Благодаря ви още веднъж за посещението, колеги. Това беше вторият доклад за посещение, който чухме. Посещението в Кипа, сега чухме посещението в Ениса и последната точка в дневният ни ред, но не и по важност. Данни за текущите тристранни срещи и една важна тема тук мрежата за информация в областта на безопасността. ИТРЕ е асоциирана комисия съгласно член 54 от правника за дейността. Нашето становище беше прието през декември 2013 година по време на предишният законодателен мандат, т.е. преди две години, но парламентът одобри позицията си на първо четене през марта 2014 година, преди около година и половина, отново по време на предишният мандат. Преговорите започнаха преди един месец. Председател се извинява, преди една година започнаха преговорите и те са много интензивни преговори, защото вече са се провели пет тристранни срещи, последната на 17 ноември тази година. докладчикът ни миналата година и тази година, т.е. през миналия мандат и през настоящият мандат е госпожа Пилар Делкастио Вера. И с а, нетърпение очакваме да ни кажете как се развиват преговорите. Благодаря, господин председател. Вие казахте вече, че това е тема, свързана с директива, идваща още от предишния мандат и тогава още към този момент имам предвид, не можахме да приключим работата по този проект за директива, така че според мен съвсем скоро ще се споразумеем по тази директива. Става дума за това, че на високо равнище трябва да се положат грижи за сигурността на информационните мрежи. Става дума за критични мрежи, el texto de la decisión del Parlamento. Всъщност се съдържа като новост в това предложение в решението на парламента. Концентрираме се върху критичните инфраструктури, но не беше включен провайдер на цифрови услуги за разлика от това, което предлага комисията. След това имахме тристранни срещи със съвета също и има определени доставчици на цифрови услуги, които са засегнати от тази бъдеща директива Cloud Computing, търсачки и платформи за електронна търговия. Това са три сектора, в които се предлагат цифрови услуги. Тук се разработват изисквания за сигурност. Компетентните органи ще трябва да вземат съответните мерки във връзка с услугите, ако има нарушение на сигурността. Това, което е изключено са микро предприятията и малките предприятия, но мисля, че това не е толкова важно в случая. И сега по изключителните правомощия на ИТРА, това е относително малък сектор, но както и да е, става дума за специфични правомащия, които са свързани с Swissert. Това са е, екипи за реакция на инциденти в киберпространството. Наистина тук е, сме постигнали добър напредък. Първоначално съветът не искаше да има такива екипи. Но в крайна сметка съветът прие че са засегнати не само класическите инфраструктури, доставчици на електроенергия, вода и така нататък, също и доставчиците на цифрови услуги са засегнати, така че и там са необходими такива екипи. В обобщение искам да посоча следното. Много аспекти все още не са е, окончателно приключени. На 7 декември ще има още една тристранна среща и ще може да се направи оценка при следваща тристранна среща, която ще се проведе в Страсбург, доколко може да се постигне споразумение. Искам да посоча, че такова споразумение според мен ще се постигне. Председателя, благодаря ви за информацията, която ни предоставите за тристранните срещи. Някой друг иска ли да вземе думата? По точка разни няма желащи да взема думата. Е, следващото заседание ще се проведе с 13 дни на 14 декември, понеделник, понеделник вечерта в Страсбург. Ще гласуваме по цифровия единен пазар. Съвместно заседание с комисия ИМКО. Двете комисии ще гласуват. И е, комисия само на заседание ИТРЕ на 11 януари в 3 часа след обед в Брюксел. Така че от тази гледна точка весела коледа но от гледна точка на съвместното заседание в никакъв случай, защото ни очаква друго съвместно заседание. Благодаря ви, успех на заседанията, но още не сме приключили, както чудесно знаем, защото след 20 минути започва нашия прием. Всичко е готово. Всичко е готово на 40 метра от тук в ресторанта в края на коридора. Можете да отидете и да пинете по нещо, докато дойдат другите. Но 20 минути е, за почашка е чудесна идея. След 20 е, минути е, ще пристъпим с кратко встъпително слово, само 7 минути, надявам се да не е отекчително. После ще пинем още по чашка или по още по две, зависи от вас. Благодаря ви. Ще се видим след 20 минути. Well, our interpreters... а, а, нашите преводачи са чудесни. Ако сте готови да почакате още 20 минути, заповядайте и вие сте поканени. Обаче, може би няма да ни трябва превод по време на това заседание, така че вие сте свободни. Вие сте свободни, без превод. Ще говорим нашите родни езици, родните ни езици, майчините ни езици. Благодаря.